А сега по дневния ред, следващата точка е изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи за употреба на въоръжените безпилотни самолети. Отново искам да дам думата на министър Куркулас от името на върховния представител. Почитаваме, дами и господа, знаете, дистанционно пилотираните самолети или ДПС, както да ги наричаме, са много на дневен ред. Обаче трябва въпроса за въоръжените безпилотни самолети да се разглежда в по-широк контекст. Технологията на безпилотните самолети ще продължи да се развива тяхното използване ще продължи да се увеличава. Те са много странни и могат да се използват за различни цели от пилотните самолети. И в бъдеще ще се използват с още по-големи мащаби. Дебатът за увеличаването разнообразие и потенциални възможности за използване на тези самолети върви вече от известно време, включително и в Европейския съюз въоръжените безпилотни самолети имат не само на нападателни задачи. Те могат да бъдат използвани и за много граждански цели. В военната сфера те се използват обикновено за въоръжени удари. Но и много по-често се използват за планирането, провеждането и оценката на операциите, чрез техните възможности за разузнаване и наблюдение. По-доброто наблюдение показва отрано да се идентифицират заплахите и да се спасят, да се намалят жертвите. Надзорът също значи могат да се наблюдават горски пожари, тръбопроводи и опестиняването на някои територии. И затова частните фирми много пъти е, се опитват е, да проучат възможностите на безпилотните самолети за тези цели. И значи става дума за най-различни сфери, в които те могат да бъдат използвани. Европейския съюз като глобален економически е, актьор с население от над 500 милиона души, което представлява около 20% от световният БВП, разбира се, иска да участва в използването на тази нова технология. Нещо повече, Европейският съюз от него се иска да изиграе водеща роля в, подобни операции, включително и в военни операции. Европейската кооперация срещу пиратите Атланта е пример за това заключението на Европейския съвет във връзка с безпилотните въоръжени самолети, е стигна до заключението, че те могат да бъдат използвани за наблюдение на морските пространства, както и на, в рамките на нашата сигурност, стратегия за сигурност по моретата. Ние решихме, трябва да решим дали трябва да разчитаме на други или трябва да направим своя политически избор и да разработваме своята технология. А това ще задоволи нуждите на Европейския съюз, включително нуждите на неговата сигурност и ще укропи значително а, възможностите на нашата отбранителна промишленост. А, проблемите, свързани с безпилотните самолети, а, са в рамките на националните правомощия. Европейския съвет а, на 19 декември имаше възможност да проучи какви възможности има в страните членки в рамките е, и под надзора на Европейската отбранителна агенция, като тази работа се планира за 2020-2025. Европейският съвет също така възложи хармонизиране на работата между военните и гражданските цели, а също така и използване на възможностите на контрола на въздушния транспорт. Европейския съюз се нуждае от стратегия, в която да се включат безпилотните самолети като все по-широко използван на технология. Използването на безпилотни самолети повдигна и въпроси свързани с опазването на човешките права и международното право. Става дума за тяхното използване като в борбата срещу тероризма този въпрос беше повдигнат ООН, е, специалният докладчик на ООН. Е. Е, трябва да сме сигурни, че тяхното използване ще отговаря на европейското и, национ... и международно право. Това е нова технология и трябва да се използва в съответствие с закона. Ние обсъждаме този въпрос днес тук и докато САЩ са в водеща позиция в производството и използването на такива самолети. Много други страни, Израел, Китай, Русия, Иран и е, Еквадор, Еквадор също развиват подобни технология. Европейския съвет, проведен през декември, възложи проучването на тази разширяваща се технология. Започваме анализ на това как може да задоволим приоритетите, да отговорим приоритетите на Европейския съюз който да изиграе своята роля в света, да задоволи нуждите на вътрешния пазар и нашите изисквания и да укрепи нашата индустриална промишлена база. Нашият, нашата реакция на различните аспекти на безпилотните дистанционно пилотирани самолети ще се развива. Знаем, че пред нас стоят предизвикателства, проблеми и редица аспекти трябва да бъдат анализирани. Очаквам с интерес вашите мнения по този въпрос. Благодаря. А сега ще дадем дума на, думата на ораторите от името на политическите групи. Господин Галер от името на НП. Благодаря. Искам да благодаря на върховния представител на съвета, на представителя на съвета, за становището, което ни представи. Благодаря ви за казаното в началото, а именно, че тази технология дава възможност за много широк спектър от възможности за използване, особено в гражданската дейност, но разбира се и във военната такава. Бихме искали ние в ЕНП да се спомене този широк спектър на възможности. И в духа на компромиса, все пак, подкрепяме идеята за съвместна резолюция. Аз миналата година изготвих доклад за европейската технологична и оръжейна база. Споменах и технологиите на въоръжените безпилотни самолети и съвсем конкретно споменах тази технология в доклада си. През февруари имаше заседание, на което се подчертаха военните възможности за използване на тези самолети. Тъй като все пак ние трябва да имаме и това предвид, когато нашите войници могат да бъдат изложени на рискове. Понякога и въоръжените безпилотни самолети имат своята, своето място. А, сега Европейския съюз със своите 28 демократични държави и членки а, е убеден, че няма да се търсят незаконни възможности за използването им. Ние ще подкрепим резолюцията, но сме против е, напълно автоматичните безпилотни, автоматизирани безпилотни самолети. Така че това не е алгоритъм, с който можем да решим как да бъдат използвани те. Благодаря ви. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Гомеш, минута и половина. Виждаме как експоненциално нараства употребата на тези безпилотни апарати, особено при убийството на невъоръжени лица от страна на щатите т.е. в нарушение на международните права. Подобни технологии, които са изключително е, точни, много по-точни от други въоръжения, могат да гарантират и по-добро спазване на правилата. Но в зони, където няма военен конфликт, тяхното употреба е нарушение на международните права и законодателството и хуманитарните закони. За това Разработването на подобни технологии трябва да бъде съпътствано от изрично законодателство за политиката им за използване, където трябва ясно да се обозначават отговорностите по силата на международното законодателство. Международното законодателство за правата на човека, къде, където се, с което се управляват и конфликтите – е от ключово значение. Трябва да бъдат забранени с него използването на безпилотни апарати, особено за незаконни убийства. В противен случай това си е просто екзекуция, т.е. престъпление. Също така се извършва и нарушаване на суверенна територия, защото технологията се управлява дистанционно и затова трябва да има и ясна правна рамка. Трябва да има и международни, включване на тази тематика в международните споразумения за неразпространение на въоръжение. Очакваме да се излезе с някакво законодателство, защото какво ще стане, ако подобни технологии се появят и в Европа? Госпожа Латфорд. Много благодаря, господин председател. Използването на безпилотни летателни апарати има много, няколко опасни аспекта. На първо място има неяснота да, тези, тези летателни апарати се използват съгласно международно правните разпоредби. Както каза и госпожа Гомеш, те са забранени в случаите на извънсъдебни екзекуции които са извън зоната на конфликта. Подобни операции се смятат за незаконни съгласно международното право. Дори и в случай на конфликт не трябва да, тези параки да се използват целенасочено срещу цивилни лица. Радвам се на насоките прияти миналата година, в която се ограничават възможността потреба на подобни летателни апарати извън зоната на конфликта, но това все още не е достатъчно. Това е част от целият проблем с липсата на прозрачност и на демократична отчетност като цяло. Няма нито отричане, нито отхвърляне на програмата за подобни устройства от, от американските военни сили но е ясно, че цялата тази програма има нужда от по-голяма прозрачност. И на трето място е, са етичните и морални проблеми, свързани с контрола, който се упражнява. Освен това, по този начин може да се даде възможност и на туристически организации, като Ал-Кайда, например, да използват тези безпилотни самолети. Не само нашите правителства, но и терористични организации. За това Европейския съюз трябва да подкрепи създаването на международно правни разпоредби. В противен случай ще се стигне до а, абсолютно недопустими операции, като недопустимите връщания и недопустимите изтезания. Мълчанието ни на времето ни направи съучастници, нека да не повтаряме тази група. Благодаря от името на, за групата на населението, Лох Билер за две минути. Госпожо председател, благодаря за е, декларациите на комисията и на председателството на съвета. Е, крайно време е, е Европейски съюз да се занимае с въпросите за въоръжените дронове. Ние създадохме група, през 2013 години за създаване е, на е, подобни летателни апарати. апарати. Е, ние говорим за въоръжени дронове, но също така трябва да говорим и за практиката на Съединените щати по време на президентството на Обама, използването е, на този вид е, безпилотни хеликоптери се използва много, е, много повече и по този начин се оправдават военни практики в Пакистан, в Йемен, в Сомалия, където няма военни действия. Извън театъра на военните действия, е, те трябва да бъдат забранени. Като че ли Съединените щати водят международна война е, срещу тероризма и е, като че ли използването на е, тези безпилотни самолети е, е, са основателни. Това е нарушение на, това, на правата на човека. Ние очертаваме правна рамка за използването на безпилотните самолети. Искаме те да не бъдат използвани от държави, членове на Европейския съюз за убийства извън военни действия. в всички режими за контрол на износа трябва да има гаранции. Необходима ни е, е позиция, която да бъде единодушна за използването на безпилотните самолети. Разбира се, ние настояваме за използването на тези автоматизирани системи без човешко присъствие да бъде ограничено. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Е, благодаря, госпожо Люзинг, за две минути. Първо, нека да подчертая, че мнозинството от членовете на Европейския парламент са на едно мнение. Незаконните, несъдебно оправдани убийства са престъпление и трябва да бъдат забранени. Използването на безпилотни самолети трябва да бъде подкри... покрито от съответните международни споразумения за въоръжение и търговия с оръжие. Те тази технология нанася не само морални щети, просто няма никакво юридическо оправдание за подобни действия и убийства – ние отричаме изцяло из... използването на подобна технология, защото те не ограничават тури... терористичната дейност, те просто убиват цивилни лица хората се травматизират, непрекъснато живеят в страх да не бъдат убити, не могат да отидат на пазара, не пращат децата си на училища, не се събират. Това не може да бъде оправдано. Не може да се оправдава и с борбата с тероризма. Безпилотните апарати убиват мирното население. Това е в нарушение на демокрацията, на правилата за мир – и те всъщност реално са просто един много доходен бизнес, който се възползва и от парите на Европейския съюз. Това е в пълен разрез с нормите на Европейския съюз. Ние сме за пълно забрана на подобна технология. В момента това не е възможно, надяваме се обаче, че в бъдеще ще стане. Председателката, благодаря. От името на групата Европа за свобода и демокрация, господин Терно. Hyvät kollegat, и lennokkien käyttö on... Благодаря ви. Уважаеми колеги, Развитието на технологиите е неизбежно и е ясно, че, военните, че различните армии също се възползват от това развитие. Нееднократно се поставят и се изразяват притеснения, свързани с употребата на безпилотни летателни апарати. Аз обаче не смятам, че проблемите, които поставят този вид технологии, са нови или революционни. Това е просто едно, един вид оръжие, както всички други. И не виждам как от морална гледна точка това е различно от един военен самолет с пилот на борда и в случая, в който пилота взима решението. Незаконните незаконните оръжия, които се използват по незаконен начин, са незаконни независимо от техният вид. Ясно, че решенията, които ние взимаме, са важни, но не смятам, че моралните аспекти зависят от вида от оръжие, което се използва. Благодаря от името на независимите господин Стадвар, минути и половина. Госпожо председател, много се радвам, че днес се провежда тази дискусия. Тя е необходима защото възможностите, които се предоставят е, на разузнаването, нарастват. Е, има е, снайперисти в Венецуела, има снайперисти и в Киев. Тайните служби могат да използват днес безпилотни самолети. Броя на жертвите от гражданското население нараства. И това не са просто странични жертви. Това показва, че е, ценностите, които ние искаме да защитаваме, в края на краищата не са обект на сериозно отношение. За въоръжените е, полети знаем, че те се използват редовно и в е, края на краищата те са изпълнители на смъртни присъди, е, които не са постановени от съда. Непрекъснато се убива мирно население, което няма нищо общо с ситуацията. Е, това е политика само на власт и на мощ ние нямаме никакво морално оправдание за да действаме по този начин спрямо която и страна да било. Благодаря, госпожо председател. Това е господин Лисек. В Полша ние казваме, че човек може да се скъса, но нищо да не може да направи. И нека да бъдем искрени. Безпилотните самолети се използват ежедневно. 80 страни по света използват тези апарати. Естествено, голяма част от тях не ги използват за военни цели, а, именно, да, точно обратното, за чисто е, мирни цели, за защита на граници, за спешни действия по море и в много други случаи, които могат да се опишат като мирни цели. И само една четвърт от тези страни използват подобни апарати за военни цели. На практика, реално, това са Штатите, Обединеното кралство и Израел предимно. Ние сме обезпокоени от това, че подобна употреба на безпилотните апарати трябва да подлежи на ясно разписано законодателство. Това в момента не е случаят и трябва максимално бързо да се изготви такова законодателство. Те винаги носят, употребата на тези въздухоплавателни средства винаги носи и допълнителни е, щети, но при употребата и на обикновени въоръжения има допълнителни щети, но това не може и да е извинение, разбира се. Благодаря. Госпожа Копа, минута и половина. Много ви благодаря, госпожо председател. Като страната, която в момента е ротативен председател на съвета, ние отговаряме за военната инфраструктура във всички държави членки. И е ясно, че Европейски съюз трябва да има обща политика за употребата на този вид въоръжаване. Тук говорим за оборудване, което може да се използва за преморитворителни операции или за наблюдение и контрол, но тези летни апарати могат да се използват и за други, служ... други цели, като, например, картографиране в сърско стопанство или борба срещу пожари. За нещастие обаче напоследък безпилотни летателни апарати се използват за целенасочени убийства в трети страни. Подобни операции се извършват при пълна тайна, особено от Съединените щати и подобни операции не попадат в рамките на международното право. И трябва да говорим за тази важна тема. Не бива да допускаме да се повтарят хуманитарни трагедии, които се случиха в Йемен и Пакистан, например. За целта Европейския съюз трябва много ясно да вземе позиция срещу подобни практики. Трябва много ясно да забрани употребата на подобни летателни апарати от трети, в трети страни и също така трябва много ясно да от позиция, че международно правните разпореби следва да бъдат спазвани. Безпилотните летат, въоръжени летателни апарати не повдигат нови въпроси по отношение на международното хуманитарно право. Въпросът е тези апарати да бъдат използвани разумно и законно. Благодаря ви. Госпожа Кромберг, една минута. Благодаря, госпожо председател. До сега пазара се нараства, нараства бързо и нерегулирано. Е, е, е, има огромни средства, които вече са изразходени и комисията смята, че има държави членки, които ще платят още повече. Преди да се харчат парите на накоплаците, ние приканваме комисията и съвета да разработи спешно рамка за използването на безпилотни самолети. Трябва да има отчетност и демократичен контрол от страна на държавите членки върху националните програми за безпилотните самолети. Необходима ни е прозрачност и отчетност от европейските институции. Ние е, не можем да е, си позволим надпревара във въоръжаването с безпилотни самолети. Трябва да има и режим е, за въоръжението, за контрол върху въоръженията, който да бъде международен и в Европейския съюз. Това са напълно автоматични оръжия, които убиват без намесата на човека. Господин Анораки сега за една минута. Госпожо председател, Самият факт, че ние тук е, разговаряме по тази тема, а не се борим за пълно забраняване на тези апарати, показва колко реакционерно е самото естество на Европейския съюз. Има хора, които е, биват убивани от тези технология, но това като че ли не е достатъчно все разработват се все по-нови системи за убийства. През декември 2013 се състоя среща на най-високо ниво в Европейския съюз, където всъщност се пропагандираше разработката на военни системи. Франция, Германия, Италия, Полша, Испания бяха за това за използването на всякаква технология в тяхното въздушно пространство. Сега милиони отиват в джобовете на производителите от военната индустрия, а Европейския съюз разрушава оръжейната индустрия на Гърция, за да няма монополи. И е, потенциала на економиката не се използва за, в интерес на народа, а за разрушение. Господин Преда. Много ви благодаря, госпожо председател. Независимо дали това ни харесва или не, въоръжените безплатни пиро... пиро... летателни апарати са част от военната действителност и затова ние не можем да останем с кръстени ръце. Бих искал да ви разкажа едно посещение, в което взех участие с подкомисията по сигурност и отбрана в Йемен преди две години. Тогава обсъдихме въпроса за употребата на безпилотни летателни апарати. И беше много интересен факт, че имаше разминаване в позицията на колегите, а, позицията на властите в Йемен също се разминаваха. Различна беше и позицията на международните организации. Всичко това показва, че няма международен консенсус по този въпрос. Едновременно с това знаем, че масовата употреба на подобни безпилотни летателни апарати извън театъра на военния конфликт може да се смята за нарушение на правата на човека. А ние също така сме наясно, че Европейския съюз се, противопоставя, се противопоставя на употребата на този вид апарати за целенасочени убийства извън зоната на военния конфликт. Мисля, че по, това, по този въпрос имаме консенсус. А освен това се нуждаем от много ясни дефиниции за възможните и допусти, приемливи цели. И също така трябва да си зададем въпрос относно прозрачността и демократичната легитимност за употреба на този подобен вид апарати. В случай е много важно да имаме добро сътрудничество с Съединените Американски щати. Благодаря ви. Думата има господин Хауи за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Малала Юсафсай получи наградата Сахаров за постижения в областта на хуматеризма. Никой не си представя, че тя не е заслужила бъвшия. но талибаните също се обявяват за използването на подобни летателни апарати само изрично в зоната на военен конфликт. Безспорно, те могат да повишат е, точността, но се поставя под въпрос е, доколко подобна практика съответства на международното законодателство. Моята страна използва сам, е, подобна технология само в зони на конфликти, но в 18 европейски страни има възможност подобни летателни апарати да бъдат използвани и да се разработват напълно автоматизирани летателни системи без човешка намеса. Необходимо е да се е, започне един международен дебат за употребата на подобни технологии. Благодаря ви, господин Пашко. Една минута. През 2010 година Европейския съюз реши да подкрепи разработването на безплатни дебатни операти до 2025 година. Подобно на интернет, този вид устройства първоначално бяха разработени за военни цели, но все по-често започва да се използват и за граждански такива. Предвид отрицателната реклама, която те получават, в момента се сблъскваме с все по-голяма съпротива срещу употребата на безпилотни летателни апарати по принцип, който е разбира, разбираемо но само от части. От части е разбираемо, тъй като ако се противопоставим на тези летателни апарати, ще възпрепятстваме морските спасителни служби да спасяват човешки животи. Едновременно с това трябва да сме наясно как на, за бъдеще ще се развиват специалните военни операции. Те са напълно невъзможни без подкрепата и без военната сила на този вид безпилотни летателни апарати. Ето защо трябва да бъдем по-реалистично настроени. Ясно е, че не можем да върнем назад технологията, можем само да ограничим нейната употреба. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Арлаки за една минута. This parliament is taking a very... Тук парламента взема много важна позиция за употребата на е, въоръжени безпилотни апарати. И тази позиция е първата стъпка към пълната забрана на употребата на това ужасно оръжие. И ако има едно основание да се забрани за винаги използването им, това е фактът, че те са просто смъртоносно оръжие – ние получихме Нобеловата награда за мир. И ние трябва да спрем из... изобретяването на нови оръжия. Не може технологиите да се развиват в името на създаването на нови въоръжения. Международните закони забранява произволни убийства и именно това е още едно съображение в допълнение на това, което говорих – за нас да заемем позиция против тези оръжия. Надявам се, че нашата резолюция ще е първата стъпка към пълно забраняване на подобни въоръжения. Благодаря. Благодаря. Сега стигаме до процедурата спонтанни изказвания. Господин Пашка. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожа председател, уважаеми представители на съвета, безпилотните летателни операти се смятат за модерна технология и те се разработват от почти всички развити страни в света. Тази технология може да се използва както в а, гражданският а, сфера, така като например за контрол на трафика или за изваредни ситуации като контрол на пожари и наводнения. Технологията може да се използва също така и за целите на метеорологията. Както знаем, Европейския съюз не разполага с общи военни сили и общо въоръжение. Ето защо ние не можем да казваме на държавите членки как да изготвят военните си стратегии. Ако искаме да направим нещо по въпроса, трябва да се стремим към постигане на международна конвенция, която да определи условията за използване на безпилотни летателни апарати в военни конфликти. Мисля, че това е единственият подход, който можем да изберем. Благодаря ви. Думата има госпожа Морвей. Е, е, Благодаря. Твърде е, малко е, депутати е, присъстват тук в залата. Това е като че ли стана обичайно. Но все пак ние трябва да си дадем сметка, че говорим за реално съществуващи хора с реални трагедии, които се случват с тях. Това е, което трябва да не забравяме. Сега обсъждаме използването на безпилотни летателни апарати може би трябва да направим изслушване. Дори да го направим по интернет. Толкова много технологии има. Не можем да наричаме загиналите просто съпътстващи щети. В е, щатите се твърди, че се борят за човешките права но ние можем да разговаряме с е, хора, които е, могат да ни е, дадат ясни доказателства, че употребата на тези технологии всъщност мотивират терористите. Нека поне да организираме едно изслушване по темата. Благодаря. С това приключваме процедурата по спонтанни изказвания и давам думата на господин Курковас от името на заместник председателя госпожа Аштън. Благодаря за вашите бележки по тази толкова важна тема. Искам да очертая следното. Първо, начинът по е, който се разработват е, политиките по тази тема, се влияят от два основни параметра. Първо това е политиката на страните членки, на европейските институции, а и отношението на нашия електорат. Това е първото измерение. Но политиката се влияе също и от развитието на технологиите и на индустрията. Институциите могат да дават насоки на пазарите, но процесът е, е двупосочен. А, факт е, че съществува пазар за безпилотни летателни апарати. Освен това, с работата на Европейския съвет, страните членки ще решат какъв вид апара... подобни апарати да разработват, евентуално с помощта на Европейската агенция за отбрана. Но все още не сме стигнали до етапа, когато ще се взима решение за разработване на подобна технология в Европа. И за това, нека да не забравяме контекста, нека да решим какво ни е необходимо, нека да огледаме сами себе си. А що се отнася до спазването на международното право, нека да повторя, че е, според нас е, всички военни конфликти трябва да спазват международните прав... правни разпоредби. Ние следва да поддържаме разговори с нашите международни партньори. Тук се упоменаха и етичните измерения на използването на тези технологии. А, ние имаме съответни текстове, примерно Хартата за основните права. Разбира се, трябва да се разгледа доколко употребата на подобни е, технологии отговаря на международните разпоредби. Е, формулировката е, че използването им трябва да се е, извършва в рамките на международното право. Председателката. Благодаря. Шест предложения за резолюции са подадени след този дебат. Той приключва, а гласуването ще е утре по обед.